обяд. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Дебат по 4 доклада за макрофинансова помощ. Доклади на господата Витал Морейра, 2, Милослав Рандълф и Юрио Винклер. Сега ще дам думата на докладчиците. Първо 4 минути господин Морейра. Е, каро комисарио, caros colegas, е, сеньор. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, колеги, за първ път взимам думата на пленарно заседание на Европейския парламент и за това ми позволете да ви поздравя и да изкажа своето задоволство и ентусиазъм от това, че участвам в този форум, който представлява всички граждани на Европа. Конкретно по въпроса, който дискутираме, аз с удоволствие ви представям два доклада. Предоставянето на микро... макрофинансова помощ на Грузия и на Ермения с цел да се облегчат проблемите в бюджета им и е, проблемите с баланса на плащанията. Тези две страни са партньори в нашата европейска политика за съседство и са сериозно засегнати от економическата и финансова криза, която се разви на световно ниво. В Грузия кризата бе засилена и от преките и непреки последици от военния конфликт с Русия миналата година. Като това включва и огромен брой хора, които са напуснали домовете си. Армения също е засегната от економическа рецесия, а също и сериозния спад на руската економика, защото арменската економика зависи изключително много от търговията със своя по-голям северен съсед – за това и двете споменати страни се намират в едно много безпомощно състояние от гледна точка на економиката си и за това макрофинансовата помощ, която ще решим да им предоставим, ще им помогне да, нами, да намалят бюджетните си дефицити и да а, задържат на, да балансират а, бюджета за плащанията и е, обществените средства. В момента, в който бъде прият този пакет, разбира се. Нашия доклад напълно е, подкрепя е, предложението за отпускане на такава помощ на Грузия и на Армения. В е, сътрудничество с е, комисията, която имаше отговор... също отговорности по тази тема, ние решихме да предложим е, докладите да минат по съкратената процедура. Това предложение бе прието. И все пак искаме да изкажем своя протест за твърде краткото време, което ни даде комисията след предоставянето на своето предложение т.е. твърде краткото време, което комисията, парламентарната комисия имаше възможност да дискутира по тези изключително важни теми. С което не искам да кажа, разбира се, че и аз и моите колеги не сме загрижени, и при различни обстоятелства ние щяхме да подадем изменения, което не направихме сега, т.е. да има определени условия за предоставяне на тази помощ с цел да се подобри е, прозрачността. Но е, ако бяхме направили това, нямаше да успеем да приемем тези споразумения. Искам да подчертая това, господин председател и предвид на изключителните обстоятелства и на стратегическата важност на тези две страни в контекста на нашата европейска политика за съседство, призовавам всички, приключвам госпожо председател след секунди, призовавам всички да приемат тези две е, предложения без изменения. Благодаря, казва председателката. Е, и поздравления за вашето първо изказване тук в пленарна зала. Сега даваме думата на господин Ранатолов. Господин председател, в е, комисията дебатирахме този въпрос. Също така се съгласихме по това да бъде приложена упростената процедура, предвид, че става дума за едно спешно, а, спешна интервенция. А, Сърбия е в, на, в центъра на Балканите и за това трябва да помогнем на тази държава, която има и а, така по-дългосрочни планове за присъединяване към Европейския съюз. Не, сам, там, не само инфлацията се увеличи през последните години, но те все още а, трябва да се справят с а, последиците от а, миналото, а, екологични проблеми, свързани и последици от а, бомбардировките, извършени от НАТО, хуманитарни проблеми, тъй като все още 700 450 хиляди бежанци, е, дошли от други страни на Балканите, са се заселили в е, Сърбия както и в последиците от е, финансовата криза, която осветли някои много е, задълбочени структурни проблеми. както и нарушаване на търговския баланс. Така че миналата година и реколтата беше е, лоша и по този положението в Сърбия е, доста, е много тежко тази година. Затова смятам, че трябва да спешно да предоставиме тази помощ е, на Сърбия. Така че ние предложихме чрез председателя на комисията да бъде пред, приложена упростената а, процедура. Защо? Както и за други страни, като Босна, Херцеговина, както и Харватия, която е страна кандидатка като по този начин ще се помогне на целия регион, включително и на държави членки на Европейския съюз, като България и Румъния. Затова с цел вътрешна стабилност в страната, с, с цел е, укрепване е, цел, целостта на Сърбия, предлагам да е, подкрепиме това предложение за макрофинансова помощ. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Шогор. 4 минути. Благодаря. Аз съм тук да представя мнението на Комисията на международ... по международна търговия по отношение на макрофинансовата помощ на Босна и Херцеговина. Економиката на тази страна също бе много силно е, повлияна от е, международната криза. Е, тези економики се намират в много сериозно положение и трябва да се намери изход. Е, Затова те помолиха Европейския съюз да предостави помощ и Европейския съюз предлага 100 милиона долара заем, който да бъде отпуснат на два транша през 2010 година. И сега трябва да решим дали да отпуснем този заем или не. От една страна, ние можем да кажем, че може да изчакаме нали, Лисабонския договор да влезе в сила и да минем по съответната законова, законодателна процедура. Но от друга страна, като се има предвид колко много работа ще имаме след като влезе договора, в сила договора от Лисабон, Парламента трябва да покаже отговорност и политически ангажимент и да направим своето да предоставим на балканските страни тази помощ, от която те сега имат нужда. По-добре, достатъчно бързо в началото на другата година, а не да отлагаме с дискусии и да, за някаква бъдеща точка в времето. По тази причина е, предложението на Комисията по международна търговия е да се приеме предложението за помощ на Босна и Херцеговина без изменения по правопростената процедура, преди да влезе в сила договора от Лисабон. Моите колеги в комисията ме подкрепиха и сега призовавам всички депутати да окажат своята подкрепа за това предложение. Благодаря. Сега давам думата на господин Калас от комисията. Благодаря. Дами и господа, първо искам да кажа, че комисията изключително много приветства е, конструктивната позиция на парламента за предоставяне на макрофинансова помощ на Армения, Грузия, Сърбия и Босна и Херцеговина. Ние оценяваме високо това, че вие сте готови да работим по съкретената процедура – без да се внасят изменения към предложението на комисията. Бързите и решителни действия на парламента ще даде възможност на съвета да приеме решение за помощ още в близките няколко. Ще започне е, моментално да изпълнява съответните програми. Макрофинансовата помощ сама по себе си е краткосрочен инструмент е, за помощ по време на криза – което именно е случая в страните, за които коментираме днес. Амения, Грузия, Сърбия, Босна пострадаха най-много от кризата, независимо от това на какво ниво на развитие се намира економиката им. Те освен това в момента прилагат много стрикни програми за пригаждане на економиката им към европейските пазари. Затова смятаме, че съществуват достатъчно вече поставени условия за отпускане на макрофинансова помощ. А, що се отнася до измененията, които ще бъдат внесени от Лисабонския договор, те се състоят в това, че е, решението ще ангажира на равна нога и Европейския парламент. Но в момента една дълга законодателна процедура, която да мине през всички е, етапи на обсъждане между институциите, не следва да се прилага към този тип инструменти, които се отпуска помощ по време на кризи. Затова смятам, че трябва да се разгледа въпроса как точно да се отпуска тази макрофинансова помощ в бъдеще в рамките на Лисабонския договор. Ние искаме да работим все по-тясно с Европейския парламент, за да направим така, че предложенията за макрофинансова помощ да могат да бъдат решавани по, от една страна достатъчно бързо, от друга страна достатъчно отговорно в рамките на изискванията на Лисабонския договор, в рамките на процедурата по съвместно вземане на решенията. Исторически комисията винаги е била за рамкови решения, които да определят макрофинансовата помощ, за да си поема комисията техническата работа по е тази помощ. Един такъв рамков е, регламент е, би могъл да бъде много полезен и ако бъде прият, индивидуалните решения за отпускане на помощ за конкретна страна ще бъдат вземани в процедура на съвместно взимане на решение с парламента – е, в момента ние изготвяме предложение за такава помощ за Украина, която ще мине по тази процедура и ще бъде един добър тест за това как ще работи системата. Надявам се, че ще успеем да постигнем е, съгласие. И нека да отбележа, че е, Комисията е много щастлива от това, че парламента дава предложения за подобряване на информационните потоци в решаването на подобни предложения за макрофинансова помощ. Благодаря ви много. Благодаря ви много, господин комисар. Сега от името на политическите групи, господин Куташ от груп, Прогресивния алианс на социалисти и демократи. Благодаря ви, господин председател. Бих искал първо да благодаря на докладчика за отличната работа и да приветствам тази инициатива на Европейската комисия и на съвета да отпусне макрофинансова помощ на Босна, Херцеговина и Сърбия. Тази помощ ще бъде отпусната на, в един много подходящ момент за, и много уместно за тези две страни след кървавата кървавите събития през 90-те години, финансовата криза, рецесията и които доведаха до увеличаване на ръста на безработицата. Сърбия а, има все по-голяма нужда от външно финансиране, така че помощ, помощта от Европейския съюз идва в момент, в който дефицита е огромен и е, перспективите в социална тера са е, много е, мрачни. А, ръста на безработните, е, безработицата порасна неимоверно. Затова смятам, че предложението за макрофинансова помощ е много добре дошло, много уместно и сега трябва да подпомогнем този регион, който на претърпя много сложни събития и да подкрепиме тази, тези страни, които в дългосрочен план ще станат държави членки на Европейския съюз. Тази, необходимостта от тази помощ е спешна и поради тази поради спешността ние е, така пренебрегваме процедурните изисквания по силата на Лисабонския договор, така че считам, че в, в никакъв случай не трябва да отсрочваме тази помощ е, и да действаме бързо. Следващия оратор господин Бюзой отсъства, така че давам думата на господин Ковал от името на а, НП. Госпожо председател, като страни членки на Европейския съвет ние сме отговорни за ситуацията в Грузия и тази резолюция ни напомня, че економическата ситуация там преди конфликта от 2008 бе много добра. И Именно поради този конфликт тя се влуши твърде сериозно. Грузия е страна, която иска да сътрудничи с Европейския съюз, а и в бъдеще иска да има шанса за своята собствена европейска перспектива. Русия, която налага санкции и Общата ситуация в Кавказския регион, както и економическата криза, не дава възможност на Грузия да се развива по нормален начин. Затова трябва да подчертаем, че Грузия има право на тази е, макроекономическа помощ, за да може да засили економиката си, да преодолее последиците от е, кризата. За мен ключов момент тук е тази помощ да стигне до Грузия веднага. Не би следвало чисти процедурни проблеми да попречат тази помощ да стигне до Грузия дори още през 2009. Това е наше задължение, особено като се отчита факта, че плана Саркози не се изпълнява, плана за Кавказ, и в такъв смисъл ние като Европейски съюз не можем да направим така, че Русия и Грузия да имат е, законосъобразни взаимоотношения. Е, е, пани Przewodnicząca, сега госпожа Порова за една минута. Макроекономическата помощ, макрофинансовата помощ, предложена от комисията за тези 4 дни, 4 страни е стъпка в правилната а, посока, въпреки, че а, не винаги, не, сумите не са, не, не са съвсем съобразени с нуждите. 46 милиона за Груция е абсолютно недостатъчно не, не, не предвид последиците от конфликта с Русия. страните от региона, включително и Азербайджан и Казахстан, са много важни от стратегическа гледна точка. Те са те са много значими с цел диверсификацията на източниците за енергия за Европейския съюз. И ако ние не, даваме, не дадем възможност на тези страни да се развиват, то Русия ще го направи. Затова пред, смятам, че а, инициативата на комисията е правилна, но сумите са недостатъчно големи и подходящи за случая. Благодаря много. Сега давам думата на господин комисара Калас от името на комисията. Uh, Благодаря за вашите коментари. Нашата е, европейска политика за съседство е в състояние да осигурява финансова помощ на страни, които са включени в тази програма и които имат проблеми. Затова сме много щастливи, че делегатите от Европейския парламент подкрепят предложението на комисията и правят всичко, което е в посилите им да подкрепят тези страни. Тук един е, от уважаемите депутати спомена, че процедури, административни процедури не следва да забавят тази помощ, но все пак е, процедури винаги има, когато става дума за пари и затова трябва да търсим винаги оптималния баланс между е, нуждата да се отпускат бързо средствата и нуждата това да става по ясни правила. Както казах, в най-близко бъдеще ще търсиме възможност да направим едно рамково споразумение, което да предоставя една обща рамка за този тип помощ, така че да можем да реагираме достатъчно бързо. Действително, в момента проблема е съществен, защото всичко се обсъжда за всяка страна по-отделно и отнема много време. Така че това ще е един ключов въпрос за е, формулирането на рамково споразумение. Също така размера на помощта. Винаги съществуват е, някакви граници, които ни се задават в края на кращата от страните членки. И това ще си остане като факт. Ние нямаме неограничени възможности да помагаме на страните, защото не можем да късаме и от собствения си бюджет. Благодаря. Сега докладчиците отново. Господин Морера, две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да се възползвам от възможността да кажа три неща. Първо, макрофинансовата помощ за тези страни и съседки на Европейски съюз са много важни, защото има политически е, аспект, политически знак и послание е, като по този начин ние помогаме на страни е, включени в плана за е, добросъседско партньорство. Също времено ни помагаме на тия е, страни да стабилизират своите институции и демокрацията, а това е предпоставка и за стабилизиране на, на, на, на целия регион и на цяла Европа. Второ, тази макрофинансова помощ трябва да има една, един спешен характер, извареден и те не, и тези пари в никакъв случай, тези средства не трябва да се използват за други цели, освен за тези, които са предназначени, като включи, например, увеличаване на военния бюджет. И а, за това аз приветствам предложението на комисаря Калас за това, че следващата комисия ще приеме една нова рамка за отпускане на макрофинансова помощ. Господин Рансдорф, две минути. Ще бъда много кратък. Един велик писател каза един ден, че Балканите винаги са поемали е, по-голяма в историческа отговорност, отколкото са им стигали силите. Но в, Кав... в Кавказ е, положението е също и в Кавказ, като че ли историческата отговорност е повече, отколкото тези страни могат е, е да се справят. Така че за това смятам, че ако сърбите Неодавна, шегувайки се, казваха, че единствените им приятели са гърците и Господ. Нека им покажем, че и ние сме техни приятели. Благодаря ви. Господин Шодор, две минути. Госпожо председател, дами и господа. Страните, на които комисията предлага да получат помощ, е, са сериозно засегнати от економическата и финансова криза. Економиката им е сериозно положение и трябва да се намери изход от кризата. В случая с Грузия, помощта, която се предлага като грантове и, и дарения, има за цел да се преодолее сериозния спад, който тази страна изпита след конфликта с Русия. 100 милиона за Армения, те са предназначени за техния баланс за плащанията с цел да се вдигнат финансовите ограничения за изпълняване на програмите на властите и да се е, балансира дефицита в бюджета. В Сърбия страната в резултат на помощта се връща към политическа стабилност тази страна е потенциален кандидат на Европейския съюз и затова трябва да получи помощ. Политически Босния и Херцеговина също а, са кандидат и са подписали споразумение за стабилизиране и асоцииране. Затова е в интерес на Европейския съюз да им помогне. Затова аз считам, че ние трябва да покажем и отговорност, и политически ангажимент, като им предоставим макрофизическата финансовата помощ сега, а, директно, без а, дискусии по регулярната процедура. Затова а, от името на НП предлагам предложенията за макрофинансова помощ да бъдат прияти сега. Призовах, наш, призовавам нашите колеги да ни подкрепят единодушно. Благодаря. Благодаря ви. С това приключихме общия дебат. Гласуването ще се състои утре по обяд. Скъпи колеги, искам да прекъсна за кратко заседанието.